по външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз, госпожа Федерика Могерини на тема Положението в Колумбия. Благодаря, господин председател. Живеем в важни времена за Колумбия. И действително, на много места по света има тежки ситуации, но е хубаво да се каже, че поне на това място в Колумбия има и изкрици надежда. Много се радвам, че свикахте този дебат, тъй като а, имаме голяма надежда тази година да чуем добри новини след въоръжен конфликт, продължил повече От 50 години 220 хиляди души са загинали, 6 милиона са вътрешно разселени, а броят на изчезналите е безкрайен. Ръкопляскания в залата. Госпожа Магрини, мисля, че това не беше по темата Колумбия. Първите преговори за мир бяха проведени е, преди 30 години. Е, едва днес в е, Хавана виждаме поводи за надежда и така. Има някои такива моменти, когато има поводи за надежда, както случилото се във Виена за Иран преди няколко дни. И това е възможност за Колумбия, която не трябва да пропускаме. Аз бях в Богота на посещение още като министър-председател на Италия. И а, винаги съм подкрепила на усилията на Хуан Мануел Сантос а, за разрешаване на ситуацията там. Нашият ангажимент с Колумбия се задълбочава. А, през последните години облегчиха а, се визите, има м, отмяна на а, визи, има и мисия а, на Европейския съюз в а, Колумбия. И за това за мен е много важно да се подчертая този активен ангажимент и е, се радвам, че решението беше взето с пълна подкрепа на президента Сантос. Иман Гилмор е, е специален представител за разрешаване на конфликта и той има богат опит е, във връзка с преговорите в Северна Ирландия. И през последните дни работи много активно. По-настоящем е в Богота. И по-късно този месец ще е, присъства на заседание на Комисията по външни въпроси на Европейския парламент, за да говори за оставащите предизвикателства предвидения процес и да разговаря с депутатите на Комисията по външни въпроси за начините, по които Европейския съюз може да подкрепи мирния процес. Какво се случва в момента? Знаем, че беше постигнато историческо споразумение миналия декември. Споразумение за жертвите. Това е споразумение, което отваря пътя към истината, справедливостта и помирението всички ние много добре знаем, че тези елементи са отрешаващо значение за който и да било мирен процес. В споразумението се подчертава, че трябва да се установят всички факти и отговорността на всички участници. Трябва да бъдат подведени те под отговорност, да се гарантира повторно неповтаряне на подобни престъпления и да се сложи край на въоръжения конфликт за бъдеще. Много е важно раните да заздравеят, а онези, които са загубили близки, да могат е, да се отдадат на своя траур. Трябва да бъдат е, предоставени и репарации на жертвите или е индивидуално, или колективно. И за първи път едно мирно споразумение дава такава централна роля на жертвите, защото няма друг път към помирението политическите различия могат да се разрешават само по мирен начин, чрез политика, чрез избори. Знаем а, колко деликатни са нещата понякога. А, и в Колумбия бе направено всичко възможно да се направи мирът възможен, като същевременно се предотврати безнаказаността. Правата на човека за нас са много важен приоритет, включително и защитниците на тези права трябва да бъдат защитени. Много често те са прицел на заплахи и на насилие. Колумбия започна от доста тежко положение, но е напреднал значително в тази област. Сигурността в много региони все още е не е, е гарантирано, но е, все повече се подобряват нещата. В Хавана преговорите продължават. Все още има важни теми, които трябва да бъдат уточнени, например конкретните условия за е, крайно примирие, за разоръжаване, за е, разпускане на организираните бойни групи, за сигурността и за приложението на самото споразумение. Аз обаче вярвам, че е, споразумението ще бъде договорено и то е, ще бъде приключено бързо във връзка с ангажимента поет от президента Сантос. И с доближаването на сключването на това споразумение трябва да мислим за това, което идва в бъдеще. Как ще се прилага споразумението? и как да се надгражда върху него. Приложението на а, мирните споразумения, споразумения, както показва историята, не винаги е лесно. Затова всички трябва да потвърдят своя ангажимент за поддържане на мира а, за период много по-дълъг от а, този до подписването на мирното споразумение. Това е основна част и от нашата работа и от мандата на Иман Гилмор и се съсредоточаваме именно върху приложението и възможностите да го подкрепяме. Ангажиментът на Европейския съюз няма да намалее след подписването на споразумението. Напротив, по развитието на селските райони, по политическото участие, по правата на човека, очакваме сериозни проблем, промени извинете, страната, съгласно споразумението, договорено в Хавана за да може мирът да е устойчив. Европейският съюз ще бъде рамо до рамо с Колумбия по целия път. Там сме днес, там ще бъдем, когато се подпише споразумението за мир, там ще бъдем и по време на неговото пълно прилагане. Заедно с колегите си разработваме европейски доверителен фонд, който ще бъде финансиран от държавите членки и от европейския бюджет. Все още вече имаме заявени вноски. Финализираме работата по фонда, поддържаме връзка с интересуващите се държави членки, а все повече държави и членки се интересуват. Доверителният фонд трябва да е наличен подписването, преди подписването на мирното споразумение за да може да се работи в Колумбия в тясно сътрудничество с останалите предоставящи помощ и средства. Необходима е постоянна политическа подкрепа и конкретни средства, за да може приложението да стане устойчиво и за подписването му, и за приложението му, и за бъдещите десетилетия. Нашата политическа подкрепа, нашата работа с международните партньори и е, финансовата помощ на Европейския съюз показват ангажимента на Европейския съюз към мирния процес в Колумбия. Днешните времена са много важни и за Латинска Америка. Това са времена на промени, времена на предизвикателства и много вероятно и се надяваме времена на помирение и нашият Европейски съюз трябва да изиграе водеща роля. Това правим и в Колумбия, и в други страни. И вярвам, че мога да разчитам на вашата пълна подкрепа, защото правейки усилия да помагаме на страните около Европейския съюз да управляват кризите, през които преминават, не трябва да пропускаме и конфликти на други места по света ако има шанс нещата да се стабилизират. тук говорим за един конфликт, продължил 50 години. Тази страна може да изглежда далечна, но всеки един конфликт се отразява на сигурността и стабилността по целия свят и ние като Европейски съюз трябва да дадем пълната си подкрепа и политическа и финансова. Благодаря. Благодаря, госпожо заместник председател. След вашето изявление преминаваме към изказванията от името на политическите групи. Първо господин Деграндас Паскуал, НП. Много благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо Могерини. Така както изложихте фактите, всъщност е, бе изключително ясно, стриктно и солидарно, така че на, ми, на мен ми е спестена голяма част от е, задачата. Днес е исторически ден, затова аз ще изразявам становища, а не факти. Затова искам да заявя тържествено, че Колумбия с, с поведението си през последните месеци заслужи подкрепата на Европейския парламент. Има прецеденти вече. Мнозина се опитаха чрез диалог и преодоляване на антагонизма да намерят споразумение Бетанкур, Гавирия, Пастрана или президентът Урибе бяха също толкова ангажирани с мирния процес, както Мануел Сантос. И ако той се увенчае с успех, всички тези е, имена, които споменах, ще влязат в пантеона на героите. Госпожо Могерини, искам да ви поздравя с консенсуса, който спечелихте между седемте политически групи, които в крайна сметка ще гласуват за резолюцията. Смятам, че Колумбия с, с делата си заслужава нашето уважение. Както каза госпожа Могерини, от сега нататъка вече трябват средства. Средства за надграждане, защото процесът ще се увенчае с победа за справедливостта от който насетне Колумбия ще започне нов политически и исторически момент. Благодаря. Благодаря, моля ви да спазвате времето. Сега господин Хауреги Благодаря, господин председател, госпожо Могерини. Благодаря ви за това, че сте тук. Благодаря и за думите ви. Най-напред искам да кажа, че както всички знаем, човечеството от много отдавна е доказало, че е много по-трудно да се сложи край на една вода, отколкото да и се сложи начало. Човечеството ни е показало, че преговорите с терористическа групировка за края на насилието е всъщност много по-трудно, отколкото да се пребориш военно или полицейски с тази терористична групировка. Това са две огромни завоевания и с тези две огромни завоевания ще се сложи началото на нов политически момент в Колумбия. Това е един исторически завършек на трагична традиция, 50 годишна вече, не само в Колумбия и в много други южно и централно американски държави. Държави, които в течение на години, за които мнозина всъщност смятаха, че насилието е обичайна разменна монета. И днес сигурно сме на края на, то, на тази политическа традиция. Насилието няма причина, няма основание. Така че решението на Колумбия заслужава уважение, достойно е за уважение. Следователно Европейският парламент взе правилното решение, както каза господин Де Грандес, важно, своевременно, историческо решение. Защо го казвам? Защото мирът, крайният мир може да се възцари след няколко месеца. Споменахме случилото се в Колумбия, надълго и на широко анализирахме го и ангажирахме Европейския съюз, ангажирахме и политическите групи в Европейския парламент с реакция. За първи път решаваме с единодушие по един външно политически въпрос. Мирът, разбира се, не е съвършен. Много са против, но е мир. И за това е важно да си спомним, че няма пътища, които да водят до мира. Мирът е път сам по себе си, както казваше Ганди. Така че пътят в търсене на мира е добра новина. Днес е хубав ден за нас хубава новина е и назначаването на Гилмор и съставянето на доверителният фонд. Благодаря. Господин Демезмакер, от името на ЕКАРЕ. Е. Благодаря, господин председател. Трябва да обърнем поглед към бъдещето. Трябва да сме оптимисти, Свидетели сме на немалко кризи по света. Факт е обаче, че неодавнашният мирен процес с ФАРК е ключът за бъдещето. Този мирен процес е вероятно да се увенчае с успех. На 23 март се очаква да се сключи споразумение, което да прерасне и в разоръжаването на ФАРК. Така ще се възцари справедливост, жертвите ще получат и обезщетение. Но не бива да се задоволяваме само с това. Трябва да се приключат преговорите и по главата за паравоенните милиционерски групировки. Ще трябва да се установи и програма за разформироване и интеграция на тези сформирования, които продължават да водят война срещу правителството. Госпожа Билбао Барандика за минута и половина от името на либералите. Благодаря, господин председател. За да обясним обсега на тази резолюция, всъщност трябва най-напред да се поздравим с извършната работа от ангажираните в Колумбия справедливостта и обещетението ще доведа до предотвратяване на бъдещи конфликти. Често се говори за цената на мира. Колумбийците, техните институции и тяхното общество познаят, познават цената на войната и цената на насилието и решиха да престанат да го плащат. Приложиха творчески подход към търсенето на мира. Успяха. Как можем сега да се справим не само с думи, а и с дела? Благодаря на госпожа Могерини, защото действието и е пример за това каква трябва да бъде външната политика на Европейският съюз. Всички трябва да гребем в една посока, да подкрепим Колумбия и нейното гражданство, да зачетем техните решения, да признаем успехите им, да заклеймим насилието като политическо действие и да се позовем на международното право, което цели да предотврати ненаказуемостта на престъпленията срещу човечеството, да изразим солидарност с жертвите, да се ангажираме с един социален, политически и економически процес, който се ражда от гражданството и от техните институции, да сложим ново начало на съвместното съжителство, да помогнем да се преодолее двойната виктимизация на колумбийците. Когато идваш от страна, за която всички знаят, че е насилническа, смятат, че и ти си такъв. И от това страдат редовите колумбийци. Да на нова Колумбия. Да на Колумбия, която се променя от страна на конфликт, страна на възможностите. Благодаря. Колзо Пермуй. Минута и половина от името на ГУЕ. Благодаря, господин председател. В ГУЕ Искаме, от името на нашата политическа група, искаме да поздравим началото на този процес, който започна на 19 ноември 2003 година. 70 хиляди изчезнали, 270 хиляди загинали, най-много синдикалисти в затворите, най-много вътрешно разселени, най-много загинали или усъкатени от мини. Имаме вече изходен документ, за, по който работят представителите на ФАРК и на правителството за преодоляване на финансирането от наркотрафика и за примирие от две страни. Какво означава това? Това означава справедливост, истина и гаранции да не се повтаря това в бъдеще. Сега трябва да мислим как да се преодолеят останките, как да се разпуснат военните и паравоенните групировки, как да се населят пустеещите земи. Сега е време колумбийската държава да предпази наистина своето население, активистите на различните организации и синдикати. За това, разбира се, ще помогне и офисът на Върховния комисарят по човешките права на ООН. Ще има подпис на мира, ще има след това обаче и механизми за международен контрол на този мир. Благодаря. Сега от името на Зелените господин Себастия минута и половина. Благодаря, господин председател. Много благодаря. Особено ви благодаря, госпожо Мугерини, за това, че сте често тук при нас да ни говорите и да ни слушате. Днес е хубав ден. Имаме причина да се радваме от консенсуса, който постигнахме. Моите поздравления от името на моята политическа група на всички, които договаряха и преговаряха. Това го заслужават жертвите. Процесът има един единствен изход от тук насетне. Освен това, Европейският съюз ще покаже за първ път, че освен търговски търговски договори, подписва и мирни договори, помага независимо от това къде се нуждаят от неговата помощ. Сега именно е момента да се ангажираме с точка 8, където пише, че трябва да създаде доверителен фонд, в който да участват всички държави членки. Само нещо, което искам да ви да ви предупредя, военно и военните групировки или паравоенните групировки, наричани понякога и престъпни организации, те все още е, се държат като гангстери и търгуват с наркотици. Не можем да ги забравим, не можем да ги изпуснем от полезрението си, ако искаме мирът да бъде траен. Нека да назовем този проблем с истинското му име и да изразим подкрепа за търсене на решение. Благодаря. Е Господин Корел от Европа на свободата и пряката демокрация. Bene, non possiamo che, che essere d'accordo. Благодаря, господин председател. Приветствам върховния представител. Тук да, трябва да се съгласи с нея, че това е исторически момент. Това може да стане началото на нова ера за Колумбия. И трябва много внимателно да следим случващото се и е, да видим какво е развитието, за да може доброто по своя характер мина споразумение да бъде приложено добре. Но има и неща, които не са уточнени, откъде ще дойдат парите за компенсация на жертвите, например. Има и други елементи, които не са включени в нашата резолюция на Европейския парламент, защото тук в парламента искаме да изпратим ясно, силно послание. А пък опасявам се, някои от затрудненията ще са именно в тези подробности. Стискам палци за бъдещето на Колумбия. Надяваме се, че ще е добро. Господин Милан Мон, благодаря. Колумбия минава през възлов момент от своята история. Неотдавна започнаха в Хавана преговорите за постигане на траен мир преди 23 март. Целта е да се сложи край на почти 50 години конфликти, сблъсъци, предизвикали много жертви, смърт и вътрешно разселени. Връзките на Европейския съюз с Колумбия са изключително важни. През последните години те даже се ускориха и разшириха. Имаме подписано търговско споразумение и Европейският съюз е вторият най-важен търговски партньор на Колумбия. Важна е ролята и на Европейския парламент за премахването на визовия режим за колумбийските граждани. Договорът, подписан на 2 декември миналата година, е именно свидетелство за нашата добронамереност. Следователно, надяваме се, че мирният процес ще се увенчае с успехи. Искам да се обърна към всички с е, молба да подкрепя този процес, е, по, докато трае, както и с доверителния фонд след това. Колумбия твърдо решена да излезе от мрачния тунел на насилието. Колумбия е, е от най-големите латиноамерикански държави. Така че това, което нарича президента Сантос край на насилническия цикъл е провещание за ново бъдеще. Благодаря. Господин Хауит за минута и половина. Господин председател, имах честа лично да следя мирните преговори в Хавана. Можах също така да бъда полезен и с опита на моята страна при установяването на мир в Северна Ирландия. Откакто съм член на този парламент, следя процеса в Колумбия и мисля, че можем да постигнем исторически поврат. Миналата седмица 14-годишно момиче бе убито. Продължават да загиват и други хора. ФАРК едностранно обяви примирие, но са необходими и други такива жестове, като например освобождаването на затворниците. Решението за обещетяването на жертвите бе изключително важно. Постави се началото на необратим процес. И двете страни в конфликта съвместно поемат отговорност за установяването на мир. Трябва да се признае, освен това, че трябва да бъде сезиран и Международният наказателен съд, така ще се сложи край на безнаказаността. Съгласен съм с върховния представител за това, че Европейският съюз трябва активно да работи за постигането на мир. Трябва да следваме модела от Северна Ирландия. Подкрепата ни за инициативата за мир трябва да бъде одобрена и от двете страни, както и от гражданското общество. Трябва да има възможност за демократичната опозиция да работи без да бъде преследван. Нека не се повтаря жестокостта от миналото. Нека се възцари справедливост. Справедливост за Колумбия. Назрял е моментът за мир. Благодаря на господин Хауит. Господин Стиер за минута и половина. Señor presidente, luego de más de 50 años de un conflicto armado. След 50 години конфликт в Колумбия, след жертви и материални щети, се постига в крайна сметка споразумение за юрисдикция, която да циментира бъдещия траен мир това споразумение може да бъде от историческа важност, особено ако стигне до негото прилагане на практика. И за това Европейският парламент желая да изрази удовлетворението си от постигнатото споразумение миналия месец септември. Също така обаче искаме да изразим желанието си за постигане на края мир преди 23 март. В този смисъл, госпожо Могерини, вие назначихте външният министр на Ирландия Саймън Гилмър специален празник пратеник за мирния процес в Колумбия и това е недвусмислено, без съмнение, добро решение. След това е предвиден доверителен фонд. Така е записано в нашата проекто резолюция. Радвам се да чуя, че вие, комисар Мимица, работите по тези въпроси. Аз съм също от Харватска, също като комисар Мимица и искам да изразя подкрепата си на, ум, на мирните процеси в много държави, където и да са те. Затова искам отново да призова Европейския съюз да подкрепи Колумбия. Благодаря. Благодаря, господин Зориньо, за две минути. Queria felicitá-la pelo trabalho desenvolvido. Господин председател, благодаря много. Благодаря госпожа Могрини за положения труд в Колумбия. Много добре знаем, че мирният процес, такъв един мирен процес, като този, който наблюдаваме в Колумбия, е нещо много деликатно, много крехко и сме длъжни да направим всичко възможно усилията ни да са насочени към една и съща, в една и съща посока много е важно това, че се обръща специално внимание на жертвите и че се признава отговорността на всички частници в процеса. Споразумението, подписано през декември, е основа на този процес. Европейския съюз е допринесъл през цялото усилие по договарянето на това споразумение. Но това, което се прави до тук, не е достатъчно. Трябва да поговорим и за економическото въздействие на споразуменията с Колумбия и Перу. И трябва да работим заедно, за да можем да се върнем към състояние на мир, свобода, извинете, демокрация, зачитане на правата на човека и устойчивост на мира в Европа, в Колумбия. Затова мирното споразумение е важно, тъй като се насочва към жертвите, към населението, към гражданското общество. А също на второ място обръщаме внимание на отношението Европейски съюз с Колумбия. Търговията, общите ценности, разпространяването на мира и демокрацията. И на трето място, резолюцията приветства духа на компромис, в който работят и двете страни по преговорите, както и специалното наблягане на ненасилието при намирането на решения във всички елементи на колумбийското общество. Европейският съюз трябва да направи всичко възможно да подкрепи този процес възможно най-конструктивно. Господин Зориньо, има въпрос с синя карта, зададен към вас от господин Арнот. Ще приемете ли въпрос? Заповядайте, господин Арнат. Живеем в един свят, в който 24 часа а, ни се предават новини за трагични конфликти по целия свят. Съгласявате ли се с мен, че надеждите при страни като Колумбия а, да се постигне мир много често не остават достатъчно добре отразени в медиите? Нека да не забравяме е, постигнатото при по-нататъчните трагични новини, които се предават. Благодаря, господин председател. Благодаря за зададения въпрос. Е, да, действително. Е, всеки ден е, чуваме новини за нови тежки ситуации, но всеки път, когато успеем да разрешим, разрешим някой конфликт по качествен начин има шанс и за останалите. Господин Келън, минута и половина. Конфликтът в Колумбия продължава вече почти половин век. Милиони загинаха, 6 милиона бяха вътрешно разселени. Миналия декември бе сключено споразумението в Хавана – в резултат от мирните преговори там. Съгласен съм, госпожо Върховен представител, с вас. Казахте, че това е едно наистина изключително постижение, повратна точка. Сега ще трябва да работим за политическото приобщаване на членовете на ФАРК и в борбата срещу наркотрафика. Трябва също така да отдадем и дължимото на жертвите. Те трябва да са в центъра на вниманието ни. Въпросът е как да изцелим раните, как да допринесем за помирение. Съгласно споразумението от декември, следва да се установи комплексна система от инструменти за правосъдие, и установяване на справедливост. Но до края на март трябва да се постигне всеобхватно споразумение, което да прерасне в постоянно примирие и разоръжаването на ФАРК. ФАРК е един от последните бастиони на военизираната идеология на студената война от 20 век паравоенните групировки през 20 век много сериозно подрониха устоите на демокрацията. Папът Франциск оказа много благотворно влияние върху целия този процес. Нека се надяваме, че ще постигнем помирение. Господин Диас Димера за минута и половина. Много благодаря. Най-напред поздравления Искрени поздравления за президента Сантос. Той бе храбър и пое рисковете. Смелост и е, риск, които дадоха резултат. И в този смисъл искам да посоча създаването на специална юриспруденция за мир, за сълскостопанска политика, както и за отговор на незаконния трафик на наркотици. Жертви, вътрешно разселени, заграбени земи. Всички тези въпроси е, трябва да бъдат разрешени с повече ангажимент. Надявам се, че на 23 март ще стигнем до крайно споразумение. Надявам се, че и Колумбия ще се радва на вътрешна и външна подкрепа. Ние, Европейският съюз, се ние вярваме в Колумбия. Господин Гилмър е нашият специален пратеник. Търговското споразумение или либерализирането на визовия режим са някои примери за доверието, което изпитваме към Колумбия, което току-що споменах. Правителството на Колумбия обаче има големи трудности, от които трябва да преодолява, за да надгражда на постигнатия за момента крехък мир. И за това разчита на нас. За това ние трябва да сме първите сподвижници за създаването на доверителния фонд и на редица други процеси, като например преговорите с Националния фронт за освобождение, както и други а, други парамилитар, паравоенни групировки. Благодаря. Прего. Господин Петерле, една минута. Здравлям съдани резултата ми. Благодаря, господин председател. Приветствам резултатите на колумбийския мирен процес, които са единствения начин да се намери мир сред десетилетия насилие и след хиляди жертви. Е, смятам, че това е единствения начин да се стигне до нов тип съжителство в Колумбия, така че потенциалът на тази страна за развитие да може да бъде използван напълно. Приветствам политическите лидери и всички участвали в договарянето на това споразумението и а, е, приветствам и ам, папа Франциск, както и духовния лидер Сри Сри Рави Шанкар – за участието им в процеса. Надяваме се, че с това се отваря нова страница в историята на Колумбия. Господин Вента, една минута. Благодаря, господин председател. Споразумението за създаването на специализиран съд, както и за жертвите, постигнато между правителството в Богота и ФАРК е важна крачка напред към установяването на мир след 50 годишен конфликт, при който загинаха и бяха вътрешно разселени хиляди. Конфликт, при който се прибягваше до изтезания и се използваха деца като войници. Можем само да приветстваме постигнатото през месец декември в Хавана споразумение. Можем единствено да сме удовлетворени от него. След края на конфликта ще трябва да предоставим на Колумбия и най-вече на най-бедните провинции помощ. Ще трябва да подпомогнем публичните власти там, където централната изпълнителна власт няма много влияние. Господин Шайнфелд. Dziękuję, panie председател. Колумбия то... Благодаря много, господин председател. Колумбия е тъжен пример за това как групи хора се опитват с насилие да налагат своите позиции. 45 години конфликти. Четвърт милион души са загинали. 7 милиона души са пострадали. Това е предупредителен знак за всички политици, навсякъде по света, дори тук в Европа, за всички, които си мислят, че могат да променят действителността с насилие и че с насилие могат да действат срещу собствената си нация, срещу собствената си държава. Това са страни, които трябва да бъдат посочени и посрамени. И също времено трябва да се поздравят другите страни, като тези от Европейския съюз, като Съединените щати, като Куба, които правят всичко възможно да се постигне мирно споразумение. Благодаря. Преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Господин Фария, една минута. Сеньор Alto президент, сеньор президент, каш колегаш. 2016 e poderá ser o ano mais decisivo da história recente da Colômbia. Уважаеми господин председател, госпожо върховен представител, колеги, 2016 ще е решаваща за историята на Колумбия. Вероятно е да се постигне споразумение с паравоенната групировка ФАРК. 250 000 души загинаха при този конфликт. Сега моментът е решаващ. Европейският съюз трябва да предостави пълната си подкрепа на правителството на Сантос. Периодът след края на конфликта ще е изпълнен с предизвикателства. Трябва да подсилим економиката, да работим за интегрирането на бунтовниците. Ще трябва да работим и за постигането на траен мир в Колумбия. За целта ще е необходимо национално помирение, както каза и госпожа Могерини. И накрая, господин председател, нека изразя своята надежда, че Европейският парламент ще застане спрямо Колумбия на по-различна позиция от позицията си спрямо Венецуела. Благодаря, господин Хуаристи. Благодаря, господин председател. Това не е текстът, който нито аз, нито моята политическа група бихме е, разписали, но сме удовлетворени от това, че има съвместна резолюция за мирния процес в Колумбия. Трябва да се поздравим с постиженията в преговорите между правителството и ФАРК. Въпреки трудностите, трябва да поздравим и колумбийското общество. Трябва да стимулираме Фронта за национално освобождение и правителството за бъдещи връзки. Сега, важно е, госпожо Мугерини, да помагаме не само на колумбийската държава, а и на регионите и местните управленски власти. Сега, испанската държава, която подкрепя мирния процес в Колумбия, радвам се, че всъщност точно така прави, не позволява разрешение на политическия конфликт в страната на баските. Прикамвам ви всички да вземете отношение към проблема в страната на баските в Испания. Благодаря. Има въпрос към вас, господин Хуаристи, от господин Де Грандес Паскуал. Приемате ли въпроса с синя карта? Благодаря, господин председател. Господин Хуаристи, как сте толкова нагъл? да сравнявате диалога между демократична държава, която си признава грешки и, и диалог между терористична организация ЕТА и легитимна държава. Защо сте толкова нагъл, господин Хористи? Благодаря ви, господин Деграндес. Аз не съм нагъл, това е разумен въпрос за това, защо не говорим и не преговаряме по този политически въпрос. Баски имам предвид, както го правите в Колумбия. Европейския парламент подкрепя мирния процес в Ирландия. Има и други процеси в Европа, които се нуждаят от подкрепа от европейска страна, както и от страна на вашето правителство. Това е начин да се разрешават проблеми. Благодаря. Сега господин Уртасон. Благодаря. Най-напред Наистина искам и аз да кажа, че е важно, че Европейския парламент подкрепя мирния процес в Колумбия. Надявам се, че наистина утре ще излезем с тази позиция. Поздравление и благодарности на госпожа Могерини. Единственото, което искам да кажа сега е, че не е време да се успиваме, ако позволите трябва да се изпълнят частичните споразумения, но има още много какво да се направи местното население, жените, жените, които са обект на убийства от години наред, вътрешно разселените, иммигрантите и прочее, прочее. Или пък другият болезнен кървящ въпрос за пара военните групировки. Без тяхното разпускане няма да има мир. И накрая да кажа, че правозащитниците през дълги години бяха обект на терор, така че тях трябва да защитаваме с заострено внимание. И на заключение призовавам подкрепа на Европейския съюз към всички тези процеси, които сега изброих. Благодаря. Grazie Presidente. In Colombia finalmente... Господин Касталдо, една минута. Благодаря, господин председател. В Колумбия в момента новините са следните. В света на тъмнината става малко по-светло. Мирният процес не е приключил, но поне се надяваме, че най-тежките неща са останали в миналото. Все още има какво да се направи свободата на словото, например, е една от важните теми. Трябва да продължим да обръщаме внимание на отговорността на паравоенните групировки за насилието и е, пред жертвите, трябва да говорим и е, за спонсорирането на военно престъпление. Не трябва да се допуска амнистия за най-тежките престъпления. Трябва също така да се води действителна борба срещу трафикирането на наркотици и хората в селските райони да бъдат подкрепени, тъй като те са по-скоро жертви, отколкото сътрудници на престъпниците. Трябва да се а, подпомогне економическото развитие на страната и да се даде надежда на младите. Дай Боже, никога да не разберат какво е война. Господин Мария, с една минута. Благодаря, господин председател. Крайният етап на мирния процес между колумбийското правителство и бунтовническата групировка ФАРК е насрочен за май 2016 година. Предвижда се и споразумение за обещетяването на жертвите. Предприяти са и действия в посока към разоръжаване – Подобни действия се предприемат от 2013 година насам. Над 220 000 души загинаха по време на този конфликт. Обект на преследване бяха опозицията и профсъюзите. Много е важен въпросът за обещетяването на жертвите, както и за действията за пресичане на трафика на наркотици. Важно е да приключи мирният процес. Той трябва да приключи и с разследване по случаите на безследно изчезнали хора. Ще бъде създадена специална комисия. Председателят, госпожа Пагаза Ортундуа. Благодаря ви, госпожо Могерини. Много оценим вашата работа. От 220 хиляди души, които загинаха в Колумбия, 81% бяха цивилни. Много жертви бяха незабележими в продължение десетилетия, не само защото се укриваха и защото насилието бе е, рутина, както пише Гонсало Санчес, историк. Това се отразява след това на историческата памет, но не намалява отговорността, която дължим на жертвите. И това не е отмъщение, това е справедливост и осъждане. Следователно, колумбийското общество трябва да е сигурно, че няма да има безнаказани. Следователно, трябва и ние да си припълним сега, че гражданското общество не е представено на маста на преговорите и че 90% от престъпленията са безнаказани. Някои даже твърдят, че това са 98%. За това трябва да изискваме от правосъдието в Колумбия да поеме отговорността си. И това се отнася и за Колумбия, и за всички други държави, където са били потъпкани човешките права. Имам предвид Испания. Благодаря. Благодаря. С това приключи дебата по темата. Госпожа Могерини, заместник председател на комисията, има думата за заключителни коментари. Благодаря, господин председател. Нека да започна с това, което вече е, бе казано в тази зала, а именно все още не е приключила работата. Действително, през декември бяха предприяти най-важните стъпки, бяха разрешени някои от най-трудните е, спорни въпроси в тези преговори. И то по начин, е, който е конструктивен и насърчаващ но наистина преговорите още не са приключили. И за това в уводните си думи към този дебат подчертах, че подкрепата ни не е насочена само към подписването, само към приложението на това споразумение, но и е, към самото му е, договаряне да се подкрепят усилията по неговото приключване, да се подкрепи президента Сантос, който предприема доста впечатляващи стъпки в тази посока и да се подкрепи цялата страна. Съгласна съм с казаното, че нашата подкрепа трябва да стигне до всички в страната, до териториите, на, които хората живеят. И това е един от ангажиментите на Европейския съюз. Трябва да подкрепим страната като цяло и народа на Колумбия като цяло. И мисля, че направеното от нас за отмяна на визите беше особено важно, защото показа не само подкрепата на Европейския съюз към процеса и приложението на този процес, но и факта, че това е част от една по-голяма картина, именно двустранните отношения между Европейския съюз и Колумбия, като част от една още по-голяма картина, а именно стратегическите отношения Европейски съюз, Латинска Америка и особено отношенията с някои страни в Латинска Америка, с които връзките ни се задълбочиха особено положително през последната година. С президента Сантос се срещнахме няколко пъти миналата година, включително и миналия декември в Брюксел при подписването на споразумението за отмяна на визите, но също времено се срещахме и на други места. А, и обсъждахме темата навсякъде по света, където се срещнахме, независимо от а, това дали е, това беше Генералната е, асамблея на ООН или други е, срещи на високо равнище и за нас беше много важно да следим ситуацията, да назначим специален представител. В случая това е Иман Гилмър. И като цяло опитът при преговорите е положителен. Благодарение и е, на уменията на господин Гилмер, който участвал в договарянето на мира в Северна Ирландия. И това е отличен пример за това каква може да бъде европейск... ролята на Европейския съюз в света. Нашият ангажимент е ценен дори на места, които могат да ни изглеждат далечни. Ясно е, че в днешните драматични времена обръщаме най-много внимание в, на страните близо до Европейския съюз, на юг, на изток, дори може би на север и на запад, защото работата в Арктическата област също не трябва да се пренебрегва. И разбира се, имаме своите приоритети. Искаме цялостният ни е, регион да стане по-политически стабилен, но е добре да работим и на други места по света. В Латинска Америка, в Африка, не навсякъде, но, но а, поне на местата, където историята, политиката, връзките между хората са такива, че можем да допринесем достатъчно добре за развитието на институциите и за местните хора. И това е едно от най-големите ни предимства, ролята, която можем да изиграем за мира по света. А, звучи някак идеалистично, може би, но всъщност това е и наш съвсем прагматичен интерес. Целта е също да се инвестира в установяването на най-добрите модели за превенция на конфликти и за решаване на конфликти. Някои казват по-добре е да се инвестира в превенция на конфликти, отколкото да се инвестира в разрешаване на вече избухнали конфликти. Но има вече един е, ясно разграничим европейски начин на разрешаване на конфликти. Нещо, което в крайна сметка е свързано с нашата история. И сега предстоят още е, дебати. Е, следва дебатът за Сирия, например. В крайна сметка, векове наред Европа, за съжаление, разпространява конфликти по света и привлича други в междуевропейски конфликти. Конфликтите в Европа приключиха, когато установихме, че единственият начин е помирението и успяхме да го направим. Така че това е новият европейски път, който може да даде надежда за по-добро развитие на други места по света. И това е ролята на Европейския съюз да инвестира – в такива по-добри развития на други места по света и там, където успее, да направи така, че те да станат устойчиви. И накрая, нека да кажа, че високо ценя вашето единство, което показвате в този дебат – и единството при гласуването, защото съм убедена, че нашите колумбийски приятели ще оценят високо вашата подкрепа, защото сега е много важен момент за политическа подкрепа и насърчение. И накрая някои от вас споменаха Папа Франциск. Нека и аз да е, го спомена и да го цитирам във връзка с европейския начин за разрешаване на нещата. Той каза, нощта на насилието може да се превърне в ден, който не приключва, в който няма залез ден, в който цари мирът и помирението. И в този дух работим с колумбийските си приятели. Знаем, че все още има работа за вършене и все пак искрено вярвайки, че през 2016 година този конфликт най-сетна ще бъде разрешен и мирът ще възцарува в Колумбия. Благодаря. Благодаря. Госпожо заместник председател Могерини, ще участвате и в разискванията по следващата точка. Внесени са 7 предложения за резолюция.